Okay. Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Изключително много съжалявам, че започваме по-късно, но не можехме да започнем на време, тъй като не можах да си изясня положението. Не бях осъзнал, че след обедното заседание на два раздела, единият е между 3 до 3,5, а другият от 3,5 до 6,5, така или иначе откривам първата част от следобедното заседание. Вървим по обичайния дневен ред. Господин Агилар, председателя на парламентарната комисия правосъдие, вътрешни работи и граждански свободи, скоро ще бъде тук. Трябва да разгледаме сега точка 12, аспекти свързани с равенството между половете на Европейската рамка за националната стратегия за интеграция на ромите. Няма да говоря повече, така или иначе закъсняхме във времето. Веднага давам думата на госпожа Ярока. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Госпожи и господа, за втори път говорим а, за а, този доклад и за пръв път Европейския парламент има възможност да види свършената работа от държавите членки след приятата стратегия от, по времето на унгарското председателство. 7 е, милиона от е, гражданите са с е, ромски происход. Живеят в градски и селски гета. През последните няколко години положението във всяко едно отношение се влушава. Почти никакъв напредък няма. И за това парламентът много сериозно се ангажира непрекъснато да подпомага Европейската комисия и държавите членки за пълноценно е, изпълнение на плана за действие, не се ограничава само до идеи, декларации или изпращане на средства. Оказа се, че това почти не дава резултати, както виждаме от опита през последните 20 години. Това е пръв опит да се направи преглед на извършеното. Знаем, че за намаляването на бедността целите не могат да се постигнат за кратък период и все пак смятаме, че темповете, с които се напредва, са крайно недостатъчни. Защо реших да а, разгледам проблемът от гледна точка на жените, децата защото най-уязвимия сегмент от е, обществото са именно жените и децата от ромски происход. Най-вече тези, които живеят в сегрегираните гета. По такъв начин може да се изясни общата картина и да се види кои политики са сполучливи, финансово обезпечени, целенасочени, с подходящ контрол и с активно участие на ромите. Помолихме няколко организации да извършват проучване. И е, техният принос към е, нашата работа беше изключително полезен. В работния документ виждате, че първата е, част е, са дадени общите коментари, а втората му част е посветена на положението на ромките. Някои от изводите са е, много интересни. Рискът от бедност за, е, рим, за ромските многодетни деца с 4 и повече деца е огромен. докато рискът от бедност за жените и семействата съответно с едно дете не е толкова голям, колкото очаквахме. Насочи се проучването към най-уязвимите и се оказа, че сред хората, които нямат работа, най-много са жените. Е, има тревожни тенденции по отношение на посещението на училище и поради економическата криза. Положението сега е много по-лошо, отколкото преди 3-4 години. Поради тази бедност се засилва риска от трафика на хора, експлоатация, сексуална и трудова и други престъпления. Оценката на въздействието се изготвя с активното участие на неправителствени организации, женски, ромски. Особено внимание се обръща на многодетните семейства, на рано отпадащите от училище. и на интегрирането на пазара на труда. Според нас този фактор е решаващ когато малките и средните предприятия създават работни места, ученето през целия живот е напълно липсващ елемент и оттам се създава огромен проблем. Пряката и косвената дискриминация трябва да бъдат обсъждани по-енергично, за да се изясни какво трябва да е посланието от Европейската комисия – към държавите членки. Много съм признателна на Едит Бауер е, за становището, е, което тя подготви в парламентарната комисия по заетостта и социалната политика, защото обучението, квалификацията и достъпа до пазара на труда е, са ключовите фактори, когато младежите излизат от дома и се реализират. Благодаря за съдействието и за организацията. Благодаря. Сега давам думата на останалите. Госпожа Кливети. Благодаря, господин председател. По доклада искам да се изкажа като докладчик в сянка от Социалистическата партия. Подобно на докладчика, аз смятам, че въпросът е много важен. Решението на Европейската комисия да вземе пряко участие в намирането на решения за приобщаването на ромите е много важно. Това решение даде възможност на държавите членки да изготвят национални доклади. И след като прочетох тези доклади, аз мога да кажа, че има несъществени безпокойства във връзка с равенството между половете. Искам обаче да посоча добри практики в няколко европейски страни. Сега няма да цитирам имена, защото се страхувам да не пропусна някоя страна. Но е, е, извън темата, която моята колежка вече посочи, аз мисля, че е важно да се занимаем с четири основни области на проблеми, образование, за етост, здравеопазване и психическо здраве за е, е, жените роми. Е, много е важно и свободно движение в Европейския съюз и борбата срещу стереотипите за ромите, срещу ромите като цяло. Всички ние ще трябва да помогнем изобщо да протегнем ръка за да може е, тези наболели въпроси да се анализират добронамерено, е, за да можем да намерим и европейски решения. Като представител на държавата членка Румъния, където има значителна ромска общност, аз е, мога да посоча примера на Румъния ние имаме дълга история е, на мирно съжителство с е, ромската общност, така че е, румънците знаят качествата и недостатъците на ромската общност. Ние не трябва да обобщаваме критиките срещу ромите, трябва да познаваме е, техните специфики. Те са общност, която има свои специфики и трябва да се търсят европейски решения. Ще спра до тук, защото ще внеса изменения по доклада и ще работя заедно с моята колежка по окончателната версия на доклада. Аз проявявам интерес към откриването на решения в тази област. Председателя, благодаря ви. Сега давам отново думата на госпожа Бауер. А... Благодаря, господин председател. Само ни кратки наблюдения. Днес в Комисията по заедостта обсъждахме становището си по този доклад. И сега, ще се отнася до отговорността на Комисията по заедостта, аз Изтъкнаха въпроса, свързан с заетостта и с работата. Мисля, че е важно много и ясно да направим разлика между възможност за заетост, достъп до работа и дискриминация. Въпреки, че всички тези явления са взаимно свързани, то е необходимо ясно да се каже какво е способност да бъдеш на една работа като се вземе предвид високия процент неграмотност сред ромските жени и също така ниския процент на заети сред тях 24% е цифрата сред, на заетите сред ромските жени. Това наистина е необичайно явление в пазара на труда и е голямо предизвикателство, защото като се вземе предвид, че първо трябва да разгледаме въпроса, свързан с способността на тези хора да бъдат заети. За огромен брой необразовани хора ние никога няма да имаме работни места на европейския пазар. Така че първият въпрос е как да повишим уменията и знанията на ромските жени. Това е първият въпрос, по какъв начин можем да им дадем повече умения. Другия въпрос, разбира се, е свързан и с обучението, обучението и образованието. Освен това, в една социална система, в различни системи бих казала, трябва да съществуват силни мотиви за работа, да се подпомогнат големите семейства, да се подпомогнат самотните майки, защото економическата независимост сред ромските жени е много ниска. Наистина ми се струва, че трябва много ясно да заявим, че тези задачи не са изпълнени, а тези предизвикателства са изключително сериозни. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на представителката на комисията, госпожа Папаноколе. Thank you. Just for the record. Благодаря. Само да ви поправя, името е Папа Михало, но както и да е, може да ме наричате Лина. Първо искам да кажа, че комисията приветства инициативата на Ливия за съставянето на този доклад без въпрос, без да поставям под въпрос, комисията е напълно наясно с проблемите на ромските жени, за разликата между жените и мъжете в ромското общество, но също така и за разликата между ромите и другите групи. Тези неща са важни. Не искам а, да, се, да правя препаратки към статистическите данни. Данните идват от едно много скорошно изследване на ФРА. ФРА е, по време на следващото изслушване ще представи тези резултати. Така че е, отново искам да кажа, ние разбираме, че има голям проблем по отношение на образованието, заетостта и здравето. Те са обект на различен вид дискриминация и тези въпроси са повдигнати в доклада. Също времено трябва да призная, че в законовата рамка на Европейския съюз този въпрос е засегнат само частично и то като група малцинствена, а не по отношение на разликата между мъжете и жените. And in our Повигнали сме този въпрос във връзка с различните видове дискриминация и в нашето предложение за препоръка от страна на съвета сме включили една част, която засяга конкретно защитата на ромските жени и деца. Мога да кажа, че очакваме с интерес да получим окончателния доклад и също така искам да благодаря на Ливия, защото тя наистина работи много добре с а, звеното за координация по ромските въпроси през последните десетилетия. Благодаря, казва председателят. Сега ще дам думата на докладчицата, ако иска да каже своя отговор. Заповядайте. Thank you very much. I won't speak long. А, благодаря, няма да отнема много време. Единственото, което исках да кажа е следното – Искахме да обърнем особено внимание на хората в най-неравностойно положение, най-бедните. Затова избрахме жените. Освен това, този елемент липсва във всички национални стратегии. И това е поразително. Знаем от научните изследвания, че сега във времето на кризата жените са единствената връзка на ромската общност с външния свят, така да се каже. Агенцията по основните е, права представи данните, че действително това е най-засегнатата общност и същевременно по отношение на здравеопазването е, мъжете е, в ромската общност са много по-тежко засегнати, отколкото жените. Но е, така или иначе трябва да се намери начин да се пресече този затворен кръг на бедността в името на следващото поколение. Най-спорното заключение на този доклад е следното. Не се признава обстоятелството, че по-голямата част от а, ромските жени а, са а, многодетни майки. Продължително време отглеждат децата си, което означава че е, нямат е, възможност да реализират е, себе си, да получат адекватни доходи, тъй като не е заработен съответният трудов стаж. А от друга страна, проучвания от същите източници показват, че най-голям възпитателен фактор са именно тези майки. От тук проистичат много трудности – независимо от това, че има планове за действие, дори има предвидени е, бюджетни средства. Благодаря. Благодаря много. Парламентарната комисия е, има късмет с е, такъв прекрасен докладчик по темата. Нямам никакви съмнения, че ще бъде чудесен доклада. Благодаря ви, госпожо Ярок. I will now read out the, uh, the, the timetable and the deadline for... Искам само да ви е, припомня какъв е графика. 24 септември, 12 е, часа. Е, крайен срок за внасяне на предложения за изменения. Парламентарната комисия ще гласува на 14 октомври. В пленарната зала евентуално ще се гласува през ноември, но това подлежи на окончателно потвърждение. Сега правим съвсем кратка а, пауза, само две минути и след това продължаваме със съвместното заседание.